ЕС. Днес за нас е удоволствие, че сред на посещение в Европейския парламент е делегация от Грузинския парламент, ръководена на госпожа Горбатора. Пожелавам, приветствам с добре дошли колегите ни от Грузия. Това посещение съществява в контекста на сътрудничеството ни с Грузия. За нас е удоволствие, че се днес сред нас, точно днес, Надявам се да сте провели много ползотворни срещи с членовете на Европейския парламент. Сега давам почивка. В 11 часа ще изслушам изказването на министър-председател.